Thank you. Very Благодаря. Чудесно начало. Благодаря, госпожо кандидат комисар, за стъпителните ви думи. Сега преминаваме към изказванията и въпросите от името на политически групи, от името на НП, от името на НП. Давам думата на господин Левандовски. Имате думата. Госпожо кандидат, аз съм тук. Имаме нужда от повече инвестиции в Европа. Инвестираме 15% по-малко миналата година, отколкото 2007 година. Това е лесно да се каже. Говори се за инвестиции в работни места и така нататък, но е необходимо финансирането. И тук има едно разминаване между декларациите и реалността, особено реалността на малките и средни предприятия в Европа. Защото във вашата страна зависимите също от такова финансиране. Имаме нужда от достъп до финанси. Имайки предвид успешния ви опит в Полша, какви са най-обещаващите инструменти в инструментариума на Европа, за да се запълни тази празнина? Защото тук имаме пазарен провал. Освен това, когато се занимаваме с бизнеса, вие какво предпочитате? Револвиращи фондове, безвъзмезна помощ, кредити? Какво предпочитате? Благодаря. В самото начало трябва да кажа, че имайки предвид 7 годишния си опит, заключението ми е, че не става дума за недостъг на на средства, на пари, а за това, че средствата не се разходват по един надлежен начин. И то не по начин, който да генерира най-добра принадена стойност. Имайки предвид МСП, поне така разбрах вашия въпрос. Има различни инструменти, с които разполагат и държавите членки и Европейската комисия. В а, моя ресор имаме програмата Косме а, на ниво държави членки. Имаме регионалната политика. Ще споменавам и опита си по-рано, но тук мога да кажа, че регионалната политика и регионалните фондове, когато се разходват целесообразно, тогава работата върви по-добре и има лостов ефект при тяхното използване. В моята страна това е факт. Що се отнася да до това да направя разлика между различните видове помощи, която може да се отпусне на малките и средни предприятия. Ние трябва да търсим реципрочни инструменти. Тоест, инструменти, които дадат наистина такъв подсилващ ефект – и предприемачите няма да станат самодоволни. Затова няма, не смятам, че трябва да се отпуска безвъзмезна помощ. Имаме нужда от рисков капитал, имаме нужда от гаранции или нормални кредитни инструменти. Също така трябва да посоча на базата на опита, който съм имал в Полша, трябва да ви прекъсвам, казва председателя, 10 секунди след това, защото имаме правила. Ако искате да добавите едно изречение, но само едно изречение но много ви моля, следете времето. Добре, едно изречение. Да, понякога малко пари, особено при малките фирми, могат да направят наистина, да преобърнат нещата. Е, и тогава средствата, период за 2-3 години, могат е, да превърнат е, такава фирма в малка фирма. Катлин Ван Бремч. Следващият оратор е госпожа Катрин Ван Брен от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря много. Ето тук седя. Виждате ли ме? Благодаря много. Приветстваме вашите стъпителни думи. Ние, разбира се, трябва да кажа, като група на социалистите и демократите не искаме една по-неолиберална Европа, една Европа, която да инвестира повече, нещо, което обещал и Жан-Клод Юнкер. Той заяви, че ще бъдат инвестирани 300 милиарда евро в европейската економика и в Европа. Говорихте предходните си думи за индустриализацията, но нека да припомня, че това няма как да стане, а, ако не е направено по устойчив начин. Ако търсим реиндустриализация, моят въпрос е какви са основните отрасли, в които ще работите. И нека само да приключа изречението си. Колеги, каза председателят, наистина трябва да спазваме времето си. 45 колеги чакат възможността да зададат въпроси. Госпожо кандидат комисар, имате две минути. Ако моля, мога да ви помоля да спазите времето си. Можете да ме помолите, казва госпожа кандидат комисарят. Но нека да си довърша изречението от предходния отговор. Смятам, че трябва да се направи всичко възможно е, да се използват средствата възможно най-добре и във връзка с декларацията на господин Юнкер е, и във връзка с специалните инвестиции, е, по които работи господин Катайнен. Смятам, че трябва да се залага на устойчивото развитие да се взимат предвид е, и социалните елементи на индустриалната политика и устойчивостта. В е, уводните си думи е, очертах няколко отрасъла, но както вече казах, тук не става дума да се даде по-специално внимание на някои отрасли. Е, всички отрасли ще получат внимание, просто в някои трябва да се е, работи повече. Ето да кажем е, автомобилостроенето и прочее. Всички тези индустрии са, и всички тези промишлени отрасли са взаимосвързани. Те са свързани и с сектора на услугите. Важното тук обаче е нито един отрасъл да не бъде пренебрегнат. Защото е необходимо тук в Европа нещата да се диверсифицират. Да имаме и металодобив, и а, творческа промишленост, и туризъм. А, помислете си, туризмът е а, третия бранш на економиката в Европа, така че в всяка една част на промишлеността, във всеки един отрасъл могат да се прилагат мерки, които да въвеждат иновации и които да вземат предвид и околната среда. Господин Андрей Дуда има думата. Питания. Госпожо кандидат комисар, два въпроса имам. Първо, във вашите уводни думи вие казахте, че много често се разгъват местните интереси и тогава може да се роди и корупция. Това е доста интересно. Много лесно е да се е, идентифицира корупцията. Не е толкова трудно това. Тя е лесно идентифицируема и от е, правна гледна точка, но понякога в е, системата за обществени поръчки има едни преференции, които много трудно се разграничават. Смята ли комисията да прави нещо по този въпрос? Второ, вие искате да засилите вътрешния пазар и сред приоритетите си говорите за действия, които ще сложат акцент върху тези сектори и мерки, които ще донесат най-голяма конкурентоспособност на Европа. Каква е вашата оценка за принципа за устойчивост в такъв смисъл? Заповядайте. Що се отнася до обществените поръчки. Вие вероятно знаете, аз имам опит в това отношение. Била съм отговорна за хиляди е, проекти на стойност над 200 е, милиарда евро, т.е. много важна дейност за нашата страна. Сега тази пролет бяха приети пакет законодателни мерки за отваряне на пазара за публичните поръчки между страните членки, защото 20% от е, европейския БВП се създава от обществени поръчки и само 2% от тях са на базата на е, трансграничен обмен. Много е важно да има и упростяване, упростяване на системата на обществените поръчки. А, другото, което споменахте, са нередностите. Не бих го нарекла корупция, нередности. В пакета от законодателство се визираше и този въпрос. Сега е въпросът е как ще се прилага на практика това законодателство, защото много често се случва че текст, който е предназначен да работи добре или изглежда, че ще добре, е, работи добре на европейско ниво, след това се оказва, че на национално ниво всъщност има недостатъци при, при, при изпълнението. Нека да подчертая обаче, че ако има добре обучена администрация, ако системата е добре обмислена, системата за обществените средства. Ако има възможности да се сигнализират бързо проблемите, риска да има корупция е практически несъществуващ. Аз лично съм го видяла лично изключително. Важно е да, добре, да има добре обучена администрация. Следващия оратор – Дита Чернова. Thank you, chair. Благодаря, господин председателю. Госпожо кандидат комисар, Европейската комисия е факта за малкия бизнес по ангажимент да прилага принципа мисли в по-малки мащаби. Това означава тест за МСП, който трябва да оцени въздействието на административните и законодателни инициативи върху МСП. За либералите е изключително важно този тест да бъде проведен надлежно. Ние смятаме, че има известен напредък. Трябва да посоча значимостта на това, че има консултации с различни страни по първия, първата чернова на оценката на въздействието. Смятате ли, че този принцип се прилага в достатъчна степен при разработването на новото европейско законодателство? И вторият ми въпрос – как ще направите така, че тестовете за МСП са проведени за всяко едно, извинете, се провеждат за всяко едно законодателно предложение, което направите. Бардо dziękuję за to питание, ponieważ то jest... E, Много ви благодаря за въпроса. Това е един от въпросите, върху който наистина искам да се съсредоточа. Има много неща, по които трябва да се работи, но този е важен. Ако искаш да създадеш фирма в Европа, това означава, че трудно ще можеш да я направиш устойчива, имайки предвид какви са пречките на местно и европейско ниво. Затова да се погрижим за малките фирми ще бъде един основен принцип в работата ни. Както казах в експозето си, всички инструменти, с които разполагаме в момента, които биха направили така, защото да оценим въздействието преди да бъде прият нормативен акт, ще бъдат използвани. Освен това, ще се опитаме да ги използваме до самия край на процеса. Не може да имаме положение, при което имаме оценка на въздействието Знаем, че определено законодателство по някакъв начин увеличава бюрократичната тежест или пречките или бариерите, то тогава ние ще трябва да предприемем мерки. Ще работим в тясно сътрудничество с господин Тимерманс, който лично ще отговаря а, за програмата за нормативна целесообразност и резултатност. Аз ще направя всичко възможно, за да може административните процедури да бъдат оптимизирани и във времето, и що се отнася до разходите. Особено, що се отнася до дейностите от економически характер и разходите по тях. Нещо друго споменахте вие. Според мен наистина трябва да има процес на консултации с всички заинтересовани страни. Говоря за дружества, говоря за потребители, за неправителствени организации, потребителски организации. Всички заинтересовани страни трябва да участват в този процес. Благодаря. Благодаря Денис Деянки. Има думата от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Госпожа Бинковска, в уводните си думи споменахте здравеопазването и казахте, че то трябва да стои над економиката като приоритет е, и действително е, парламентът е напълно съгласен с тази позиция. Ние смятаме, че не е подходящо лекарствените продукти и медицинските пособия да бъдат прехвърлени от е, Генерална дирекция здравопазване към Генерална дирекция вътрешен пазар. Бихте ли ли господин Юнкер да се погрижи е, това прехвърляне да бъде върнато обратно. Благодаря. Благодаря. Според мен, когато говорим за а, промишлеността, Фармацевтичната промишленост също принадлежи към а, промишлеността. И това е всъщност един доста а, голям и важен отрасъл. А, по отношение на фармацевтичните продукти, Европейския съюз е, е третият по големина износител в света. Разбира се, уверявам ви, че здравословността и безопасността на продуктите ще бъде винаги на, от приоритетно значение, независимо от това, а, коя генерална дирекция се занимава с тази тема. Уверявам ви, че всички регламенти в областта на фармацевтичните продукти прияти преди, а, а, бяха прияти преди 5 години, когато този отрасъл все още принадлежеше е, на ресора на Генерална дирекция промишленост. А сега просто се връща отново там. И така отново повтарям, е, качеството и безопасността на продуктите винаги ще бъдат най-големия приоритет по отношение на фармацевтичните продукти. Затова имам ангажимент и аз и моите е, колеги. Същевременно това е отрасъл, в който има изключително много иновации. Именно за това бе предложено от председателя Юнкер да се вземе това предвид. Много е важно да се има предвид, че развитието на вътрешния пазар изисква иновативен подход в промишлените отрасли. И а, е подходящо за това да се занимава Генерална дирекция предприятия. Господин Бютикофър. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, ние приехме резолюция, в която призовавахме Европа да се развива устойчиво. Дали това устойчиво развитие в бъдеще ще бъде и конкурентно способно, става да се види. Искам а, да ви попитам какво може да направите в това отношение. Второ, как ще се осигури високо качество на професионалното образование? Представя bardzo. Przedstawię, tak jak e, e mówiłam w... Благодаря. Както казах в уводните си думи, в близките 10 месеца бих искала да представя една пътна карта, където ясно да се очертае по какъв начин очакваме да приложиме политиката за индустриализация или по какъв начин да я подкрепим. Естествено, през 21 век една подобна политика трябва да бъде балансирана, трябва да бъде устойчива и целите за конкурентно способност да се съчетават с цели за устойчивост, за ниско въглеродна економика, така че ползите за обществото да са съчетани. И в това отношение ключови са иновациите. Мисля, че това ще бъде основен акцент в пътната карта, която искам да представя. Иновации, нови технологии, енергийна ефективност, ефективност на суровините. Това трябва да бъдат основните стълбове на развитието на промишлеността в Европа. Трябва да търсиме и модернизиране на производствената база с прилагане на най-нови технологии Според мен, използвайки съществуващите инструменти, не само аз, но и е, комисарите, отговорни за иновации и за околна среда, ще можем да намерим начини и инструменти, с които да подкрепим подобни политики. А що се отнася до образованието и за образователна система, съчетана с практиката – Смятам, че ние имаме системи, които подкрепят тази тенденция. Бизнес достатъчно ясно обозначава какви са неговите нужди и няма да нужда да търсим нови решения. Господин Борели. От СПД. Днес в Европа служителите и фирмите работят солидорно. Когато говорим за занаячи, предприемачи, трябва да кажем, че Базъл 3 има огромно въздействие. Грижим се повече за банките. Имаме предприятия, които могат да дават работа, сега са изхвърлени от пазара и няма достъп до кредит. Банките работят много регидно, и не признават, не могат да разпознаят принадената стойност. Какво възнамерявате да направите, за да санирате пропаста между банките и МСП? Тази пропаст съществува и между иновациите и банките, друга тема от вашия мандат. Благодаря. Паню. Дякую. Благодаря. Три неща са важни за МСП. Достъп до пазари и капитали. И по-добра нормативна уредба. И трите, както казах по-рано, ще бъдат част от моя ресор. Европейските норми трябва да бъдат прости, да не отежняват е, процеса и да бъдат пряко свързани с нуждите на МСП. Не го казвам просто и аз смятам, че нормативната уредба трябва да бъде такава. Що се отнася до достъпа до финансиране, както казах, ще се възползваме от всички съществуващи методи, сътрудничество, с Европейската инвестиционна банка, инвестиционния фонд и други реципрочни инструменти, които работиха добре в някои държави членки. Ще използваме всички възможни инструменти, за да може да бъде подобрен достъпа до финансиране, тъй като липсата на финансиране е една огромна пречка. Що се отнася до новаторството, съвсем накратко, Промишлеността генерира иноваторски идеи и научно-изследователска дейност. Частни фирми всъщност са новаторите в научно-изследователската дейност и ние трябва да подкрепяме следователската дейност още на ниво идея. Трябва да подкрепяме пакети, от а, мерки за сътрудничество между университети и фирми, за да може прототипите да излязат на пазара и след това да има и подкрепя по пласмента. Опита показва, че трябва да има различни видове подкрепа. В началото може безвъзмезна помощ, след това, след а, това може да има вече и кредити. Благодаря, казва председателя. Е, приключиха изказванията от името на политически групи. Преминаваме към следващия тур въпроси. Господин Шенфелд. Е, е, Благодаря много, господин председател. Госпожо кандидат комисар, за економическото и социално развитие на Европейския съюз е много важно общия пазар да работи добре и в тази връзка е много важно да се гарантира пълно приложение на директивата за услугите. За съжаление обаче, на практика се оказва, че в много ситуации тя не се прилага особено коректно. Това често е свързано с местни проблеми, проблеми свързани с бизнеса, с някои бариери, пречки, достъп до пазара до пазара на обществените поръчки, включително и корупция, както беше споменато. Има и проблеми с прекомерно регулиране, особено при така наречените регулирани професии, както и при приема, прилагането на взаимното признаване и при прилагането на трудовото право в трансграничен план. И в тази връзка моят въпрос, госпожо кандидат комисаре, може ли да ограничите тези отрицателни явления? Председателят на изглежда комисарят трябва да отгадне какъв е вашият въпрос. Сега е време за отговор. Така действа демокрацията. Госпожа Бенковска, вече споменах следното. Няма как да съществува единен пазар, ако не се включат и стоките и услугите. И за мен има четири основни приоритетни цели, като най-важното от тях е приложението на директивата за услугите, и новоизменената директива за взаимното признаване на професионални квалификации. Ще прилагаме е, политика на нулева толерантност към онези, които не прилагат тези директиви, защото те са особено важни и за вътрешния пазар. По-настоящем е, стоките е, са, е, вземат дял от 80% от вътрешния пазар, а услугите 20%. И е очевидно, че директивите трябва да се прилагат. Що се отнася до евентуалните бариери и проблеми, е, в средата на 2015 година комисията възнамерява да изготви доклад, в който се анализират всички тези бариери а, и да направи препоръки за това как да се преодолеят те. Във връзка с втората част от а, въпроса ви, свободното движение на работници и служители и професионалните квалификации. Както знаете, от 2012 година има новоизменена директива, има много нови въведения и има нови мерки във връзка с взаимното признаване на професионална квалификация в Европейския съюз. И в тази връзка ще работя с, с заинтересованите страни, с представителите на отделни професии и с представителите на властите на държавите членки, за да може да се елиминират тези бариери. Благодаря много. Давам думата на госпожа Родригес. Е, е, Благодаря. Единният пазар определено има голям потенциал за създаване на работни места и за растеж. Но той може да подкопае и социалните ни стандарти, ако не се регулира както трябва. Затова въпросът ми е как възнамарявате да отчетете хоризонталната социална клауза, застъпена в Лисабонския договор? И как възнамерявате да отчитате социалното измерение, когато правите ексанте и последваща оценка на съответните политики? И накрая, как вие си представяте, какво според вас е по-добро законодателство или регулиране? също говорих по този въпрос. Считам, че социалният аспект, социалното измерение на вътрешния пазар в европейската индустриална политика е застъпен и е там. Вътрешният пазар е само средство за създаване на работни места и растеж. Той не съществува сам за себе си. Ние трябва да търсим разгръщане на неговия потенциал. Но трябва да има и социални клаузи и клаузи за опазване на околната среда. Такива съществуват в пакета законодателство за обществените поръчки, например там има възможност да се задействат подобни клаузи при обявяването на търгове. Така че аз съм убедена, че Европа може да бъде конкурентно способна, да предлага високо качество на своите продукти, но да предлага и високо качество на на живот и на социални услуги. Нещо, което ние сме били винаги за пример. И това не са неща, които си противоречат. Както казах е, отначало, не можем да си задаваме въпроса дали ни трябва по-социална Европа или по-либерална. Тези неща върват ръка за ръка. Благодаря. Госпожа Афли Фокс. Thank you, President. Good afternoon, Mrs. Bean. Благодаря, господин председател. Ето ме, госпожо Бенковска. Последната комисия започна консултации, за да намери десете най-тромави законодателни акта, които пречат на МСП. След това се публикува едно съобщение, излезе се със съобщение за пресата, говори се много, но не се предприе нищо. Искам да кажете кой е законодателният акт, който искате да премахнете, за да помогнете на МСП. Само един, ако може да посочите. Запозната съм с този списък, знае за какво говорите. Не мога да посоча само един. Но мога да гарантирам пред вас, че говорих 15 минути, а никога не го правя. Аз говоря много малко, но действам много бързо. И трябва да ви кажа, че този списък ще бъде анализиран отново и аз ще го разгледам, за да може аз да окажа влияние върху него. Аз познавам фирмите, знам как изглежда реалния живот, защото си сътруднича с а, а, индустрията от край време, така че това няма да бъде правен, е, празен списък, който ще оставя някъде да хваща прах по чекмеджетата. Не. Ще се опитаме да започнем да работим по това още първите седмици, ако разбира се, ме одобрите за комисар. Мисля, че първите седмици ще отида точно за това. И след това, може би, ще избера повече от един, може би 10 или 12 или повече от 12. Благодаря, казва председателя. Кая Калас има думата. Thank you, Благодаря, господин председател, госпожо кандидат комисар. В предходните си отговори споменахте обществените поръчки. Говорихте за това, че на практика в трансграничен план много често, много рядко има обществени поръчки. Е, твърде малък процент от обществените поръчки се възлагат на чуждестранни фирми. И моят въпрос е следният. Е, какви действия възнамерявате да предприемете, за да може да насърчите развитието на предоставяне на обществени поръчки на фирми от други държави членки. Е, как ще се намалят, е, намали административната тежест в тази връзка и как може да се преодолеят измамите и корупцията при обществените поръчки. Има проучвания, които показват, че 20 до 25% от цената на търговете е, всъщност е, е страда от такива измами. Имате във време е, думата за отговор. Благодаря много. Имаме нов пакет законодателство в областта на обществените поръчки от тази година и той влезе в сила тази пролет, пролетта на 2014 година. Вярно е, че по-настоящем има твърде, много, твърде малко обществени поръчки, които се предоставят на фирми от други държави. Има множество причини за това. По някой път, да кажем, има търгове за услуги, които са такива по същество, че по-трудно могат да се предоставят като услуги от външни фирми, за разлика от стоките, които могат да преминават границите и така. Във връзка с пакета, предложен от предходната комисия, има специални решения за насърчаване на навлизането на повече кандидати при търговете от е, е, други държави членки. Е, Престои преразглеждане на темата. Дали може да повторите втория въпрос? Втория въпрос е корупцията при обществените поръчки. Моят опит. działań śledczych i dochodzeniowych показва, че без специални мерки за борба срещу престъпността е много трудно да се справим с подобни явления. А, много е важно системата да е организирана по един прозрачен начин и да се види точно как и къде се изразходват средствата и процесът да може да се следи от началото до края. Аз имам положителен опит в тази област и мога да говоря съвсем открито открита по тази тема. Няма нужда да се подхожда с репресивни мерки. Има и други мерки. Заповядайте. Предавам ви председателството. Добрата новина е, че вече една четвърт от въпросите са минали. Следващият оратор е господин Неоклипис Киотис. Благодаря. Госпожо Бенковска, малките и средни предприятия са гръбнака на Европа. Всички признаваме това. Но има проблем. Защото парите, които се отпускат е, за тях, намаляват. Има проблеми с достъпа до кредити за тях. И малките и средни предприятия винаги ще се конкурират е, с е, много големите мултинационални фирми. Особено в е, южните страни това са много големи проблеми. В Кипър МСП а, е, имат проблеми с меморандума за страните, които са под специално наблюдение. И какво ще се направи, за да се улесни живота на тези малки и средни предприятия? Заповядайте за отговор. Огромната част от моят ресор има отношение не само към МСП, но и към общия пазар на стоки и услуги и към промишлеността. И всички тези политики имат една общо измерение, т.е. да се направи живота на МСП по-лесен да се създават нови работни места. Вие знаете, че е, индустрията не съществува в е, вакуум. Всичко е взаимосвързано. И ако мога в е, първите месеци на следващата година да изляза с пътна карта за подкрепа на индустрията, там ще има и специален раздел за подкрепа на малките и средни предприятия. Разбира се, мога да изброя всички дейности, които вече казах. Достъп до капитал, достъп до пазари, предоставяне на информация, защото много често именно информация липсва. Малките и средни предприятия на моменти не знаят към кого да се обърнат. Те не, не виждат вън от е, първата стена, която им се изправя пред очите, не знаят към кои институции да се обърнат за финансова помощ. И накрая по-целесообразно нормативна уредба. Говорих с господин Фокс за това. Така че не само най-тежкото и отежняващото законодателство, но и другите ще бъдат огледани. За мен това е първата стъпка и то не само за Южна Европа, за цяла Европа, защото МСП в цяла Европа всъщност имат едни и същи проблеми и ако има такива проблеми, те трябва да бъдат преодолявани навсякъде. Разбира се, има специфики в националните политики, но ние трябва да направим така, че парите да отиват там, където трябва. Господин Паскал Дюран от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Тук съм, госпожа Бенкавска. Вие споменахте, че за ваша конта среда е много важна и е, за вас е много важно да има устойчиво производство и устойчиво потребление. Много добре знаете, че миналата година имаше е, доклад за цялостния цикъл на продуктите, цялостния е, жизнен цикъл на продуктите и за потреблението. Много е важно да се вземе предвид целият жизнен цикъл, за да се е, увеличи доверието на потребителите, да се увеличи производителността на предприятията и да се намали екологичния отпечатък. И моят въпрос е следният. Възнамерявате ли да възприемете инициативи така, че е, продължителността на използване на стоките на единния пазар да бъде една от основните характеристики на продуктите. Тоест, имате ли намерение да се борите срещу програмираното остаряване на продукти? Срещу остаряването, което е част от техния дизайн. Благодаря много. Да, действително много добре знаете, че през 70, те години тези от вас, които си спомнят, продуктите се използваха много по-дълго, отколкото се използват сега. Има обаче две страни на монетата тук. От една страна, ако става дума за нелоялни подходи към конкуренцията, тогава трябва да се сложи край на тези подходи и потребителите трябва да имат информация за качеството на продуктите. От друга страна, трябва да се има предвид и развитието на промишлеността. Но съм съгласна с вас като цяло госпожа Марко Паркър. Госпожо председател, добър ден, госпожо кандидат-комисар. Само комисията има право на законодателна инициатива. В писмените си отговори казвате, че трябва да намалим административната тежест. Колко европейски нормативни акта смятате да отмените? Ролята ви включва МСП. Върху МСП всъщност пада основната част от законодателството. Те не могат да платят административните разходи защото нямат економия от мащаба. Европейското законодателство задушава новопостъпилите на пазара. Работили ли сте в частния сектор? Nie byłam nigdy pracownikiem prywatnego sektora, натомяс... Е, не, никога не съм работила в частния сектор. 20 години обаче работих по инструменти за подкрепа на МСП, така че познавам много добре проблемите, които се дължат най-вече на грешно законодателство на национално и европейско ниво. Всяка държава членка има административна тежест, която налага също и това пречи много на МСП. Те не могат да действат свободно. Както казах, на този етап едва ли мога да кажа, че ще въведем един акт и след това ще отменим два акта на базата на този един. И то с едно движение. Така ли е, че мога да ви обещая, че прегледът, който започна по време на предишната комисия, ще продължи и сега, за да видим кои законодателни, законодателни актове трябва да бъдат отменени. Ще се опитам да направя така, че онези, които се прилагат, да бъдат ограничени до най-важните и да няма излишни. Благодаря. Николас Вей. Мадам ле комисар, Госпожо комисар, от 2012 година съда се произнесе е, за едни протекционистични мерки е, данъка върху е, дъмкинга на стоки, които идват от Китай и Виетнаман. Европейския парламент също се произнесе по този въпрос. Ние искаме да не се защитават по тези, тези економики по този начин. Смятате ли, че ще има възможност да се проведат мерки в това отношение? Въпросът се чете с много голяма скорост. Въпросът ми е следен.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 аз е, възнамерявах да кажа нещо, но после го е, заличих в е, първо, началното ми изказване и е, определено искам да кажа, че не следва да има привилегии. Ние трябва да бъдем водещи в създаването на работни места на високо ниво на благосъстояние на гражданите и затова трябва да има и политика, свързана с създаване на конкурентна способност. Подхода трябва да бъде цялостен, както към економическата политика, така и към политиката за малките и средни предприятия някои стандарти, които ние си налагаме, създават на нашите предприятия доста големи затруднения по отношение на конкурентоспособността. Тоест, ние трябва да защитаваме своите интереси по-активно. Считам, че всички инструменти, които са на наше разположение, трябва да бъдат използвани посредством една балансирана позиция в преговорите за международната търговия. От друга страна, Европа не може да се затвори. Нашето участие в световната търговия, на пазари на трети страни е много значително. Особено, що се отнася до новаторството. Много, много неща се случват в Европа в това отношение и още повече трябва да се случват. И трябва да направим така, че международната търговия да се провежда на равни начала, да има е, взаимно признаване, но трябва да има и политика за инвестиции. Госпожа Морано, НП. Мадам, pour vous Благодаря, госпожа кандидат комисар. Предприятието Курвасие е, е конкретен пример за застрашено предприятие. Твърде голяма част от неговите от неговия оборот отива за енергийни услуги за електричество и газ. 60-70% от разходите за производство а, са тези разходи а, е, за енергия. Процедурата на рециклиране на Остатъчните материали също изисква много високи инвестиции. Вие искате нашите да предприятия да са конкурентно способни. Готови ли сте да насречите развитието на шистовия газ, за да може този тип предприятия да могат да се развиват по-добре във връзка с инвестициите от 300 милиарда, предложени от Европейската комисия? Bardzo dziękuję za to pytanie, pani poseł. Rzeczywiście e, благодаря много за този въпрос. Да, действително. Споменах, че цените на енергията в Европа са сред най-високите и че поради това нашата економика много трудно може да бъде конкурентно способна. Ясно е, че трябва да направим всичко възможно да променим това, но енергийният микс се определя на ниво държави членки. Не можем да вземем централизирани решения за това на европейско решение, ниво. можем да предприемаме мерки за координация, но енергийният микс се решава от държавите членки. И разбира се, достъпа до енергия и цените на енергията са от огромно значение за конкурентоспособността на европейската економика. Вчера господин Каньете, кандидат за комисар, спомена колко са важни основ... големите инвестиции в инфраструктурата и енергетиката. Изразявам своята подкрепа към него по отношение на тази позиция. Трябва да използваме всички възможни източници на енергия. Вие споменахте чистовия газ. Ясно е, че трябва да се има предвид безопасността също. И това е много важен въпрос, който е приоритетен за комисар, за цялата комисия, за всички е, комисари, е, защото е, трябва да се вземе предвид е, колко скъпа е енергията. Госпожа Тоя. Требреви дома. Благодаря. Три кратки въпроса. Искате да подобрите достъпа на МСП до финансиране. Добре, може ли да ни кажете нещо конкретно за това как смятате да го направите? Банката, извинете, Европейската инвестиционна банка дава средства посредством посредници. Те определят всичките правила по заема. Предприятията казва, че парите идват късно, трудно и че работата не върви. Ще промените ли тази система? Що се отнася до плана за предприемачество 2020 година, Европейския съюз трябва да защитава различните видове предприятия. Как ще гарантирате равните условия за всички предприятия, каквито и да са те, и кредитите? И последен въпрос Последните изследвания говорят за мрежи от предприятия, като едно чудесно решение за излизане от кризата и засилване на структурните слабости от тези фирми. Смятате ли да насърчите такъв тип решения? Говоря за мрежи от предприятия. Благодаря. Благодаря. На европейско ниво Има регионални фондове. За много държави членки те са голяма подкрепа за МСП. Освен това имаме Европейската инвестиционна банка, вие споменахте, Европейски инвестиционен фонд, също така, като един фонд, който работи много успешно, поне до момента. Той отпуска кредити и кредитни инструменти към определени държави членки. След това имаме и инструмента на комисията за конкуренция на предприятията и малки и средни предприятия. А, има много инструменти, които ще бъдат активно и аз а, разбирам, че когато се направи един инструмент за предприятия и това са публични средства, а, то тогава има високо ниво на отчетност и много внимателно се следи къде отиват парите, как се разходват. И за това има забавяния при разплащането, тъй като има проверки, има съответни оператори. Какво ще направим ние? Ще окажем натиск върху операторите, така щото инструментите да бъдат по-упростени, особено нези, които са насочени към най-малките, е, към онези, които започват своя бизнес. Нещата трябва да са простички, защото иначе няма да сработят. Е, имаше други правни решения, които бяха предложени що се отнася до забавените плащания за МСП. Знаете, че има законов срок за осребряване на фактурите. 30 дни ще бъде той, сега е 60. Това е една от нашите действия които знам, че трябва да бъдат забързани, защото малките и средни предприятия могат да фалират, ако не се плати тяхна фактура, по която услугата или стоките вече са доставени. Trafią, czy przyniosą małym i średnim przedsiębiorstwom również bardzo e, wymierny efekt, jeśli chodzi o przyspieszenie. Смятам, че това ще бъде осезаемо полезно за МСП. Благодаря. Екаре. Реиндустриализация. Госпожо комисар, реиндустриализацията на Европа ще бъде много важна. Това е ясно за всички. Знаем, че по-малко индустрия означава по-малко работни места, т.е. младите хора емигрират. Това се случва и в Полша, и в източна, и южна Европа. Един от проблемите бе споменат вече. Цените на енергията. Те са четири пъти по-скъпи от тези в Штатите, например. Вие казахте, че искате да инвестирате в реиндустриализация на базата на ниско въглеродно производство. Какво означава това? Очаква... Означава ли, че вие сте за това да се ограничат е, въглеродните горивата на база въглерод, ще ограничите, ограничите ли тяхния добив? Мога да добавя само отново да повторя това, което казах структурата на енергопотребление, включително с потребляването на въглища, е в е, обсега на решенията на националната държава. Страните членки решават какви е, типове енергия да потребяват. Естествено, те трябва да спазват европейското законодателство. Скоро ще има среща на върха в Европа, която ще се вземат решения за климатичната политика на Европейския съюз. И до този момент не можем да предрешаваме с определени решения или предлагани решения в това отношение, най-общо за климатичната политика. И ако мога да повторя отново, Определено цените на енергетиката в Европа трябва да вървят надолу. Потребяването на въглище е един, една от видовете горива за енергия и в зависимост от решенията на от всяка отделна страна членка, те ще продължат да бъдат такива, стига тя да се придържа в рамките на европейското законодателство. Но всички случаи твърде високо е потреблението. Господин Гербранде от Алда има думата. Um, Благодаря, госпожа председател. Госпожа Бянковска, ресурсната ефективност е свързана с устойчивото използване на природните ресурси и суровините, и храните, и водата, и екосистемите. И това е основа за промяна на економическия модел. Една от водещите инициативи, всъщност, за е, економическо развитие, заетост, за намаляване на разходите и увеличаване на конкурентоспособността в Европейския съюз. Над 600 милиарда евро ще бъдат спестени всяка година във връзка с така наречената економика в кръг. Не сте ли съгласна, че, економичес... Е, че устойчивостта в екологичен план трябва да бъдат сърцевината на економиката на Европа и че устойчивостта и економиката вървят ръка за ръка. Можете ли да обещаете конкретни цели във връзка с ресурсната ефективност? Благодаря ви много. По първи въпрос съм напълно съгласна с вас. Една от целите на нашата политика по отношение на ресурсите трябва да, е, да се прилагат инициативите за суровините във връзка с а, сигурността на доставките, с наличието на суровини на разумни цени и това а, изисква съответни преговори с трети страни, особено що се отнася до а, ключовите суровини. Има и неща, които зависят от нас, а именно научно-развойната дейност по отношение на суровините – и по отношение на ресурсната ефективност и също така конкурентно способността, що се отнася до управлението и рециклирането на отпадъците. Както и до а, развитието на нови пазари за рециклирани продукти. И това е свързано с жизнения цикъл на продуктите и с продължителността на употребяване на продуктите, нещо, което бе споменато току-що. И така, напълно съгласна съм с вас, че е, е много важно да имаме добре премерена ресурсна политика. Това е в полза на промишлеността. И втори въпрос е от господин Денис Де Йонг от групата на Бринента Леви. Госпожо Бенковска, сега имам втори въпрос и се надявам да влезем в по-големи подробности. Всички сме съгласни, че голямата тежест пада върху малките и средни предприятия. Те страдат и от всякакъв вид престъпна дейност. Примерно и по отношение на ползването на лицензи. Можете ли да кажете какви практически инициативи възнамерявате да проведете в това отношение. Европейския парламент се произнесе за това, че има отрасли, в които може да се проведат дейности на европейско ниво в това отношение. Благодаря. Малките и средни предприятия определено така е, но Политиките трябва да са свързани общо с индустрията, защото това са две взаимосвързани неща. Във всички случаи считам, че трябва да направим така, че всички нелоялни практики сега се използва полска поговорка в този смисъл, всички нелоялни практики трябва на тях трябва да се противостои. И аз казах в уводните ми думи, че ще се опитам да се боря определено с тях. Особено, що се отнася до е, веригата на услугите. Не само предоставянето на лицензии на франчайз, но и трябва да се търси стратегии, планове за борба с подобни практики, за да се осигури е, сигурността, безопасността на нашите потребители и служители. Всичко свързано с индустрията и с е, МСП трябва да отчита и тези неща. И пак да повторя, аз съм решена да се боря с нелоялни практики. Господин Игор Солтес от Зелените. Благодаря, че ми давате думата. Госпожо Бянковска, казахте, че системата е един от приоритетните сектори за вас. Това са отлични новини за данакоплаците, както и за обществените средства. С новите директиви имаме и нов инструмент. Цената не трябва да е единствения критерий при обществените поръчки. Имам въпрос. Вие, госпожо Бянковска, какво ще направите, така щото реформата на обществените поръчки и особено достъпа на МСП до тези поръчки да не бъдат поставени под въпрос при преговорите за, за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции с САЩ. Благодаря ви за въпроса. Що се отнася до пакета за обществените поръчки и аз трябва да кажа, че ще го прилагам, тъй като бой, той бе прият през пролета на тази година. Не мога да кажа, че е мое дело. Можем да забележим обаче две неща. Първо, има ограничено участие на чуждестранни фирми на националните пазари и е, тези фирми нямат достъп до обществени поръчки. Много малко МСП-та имат достъп също. Има един добър пример, който може да бъде следван в Европа. Това е португалския опит, където има нова система за обществени поръчки, което още от първия ден доведе до това, че броя на МСП още от първия ден нарасна драматично. Това показва на практика, че упростяването работи. Това е свързано обаче и с електронната администрация. Това е отличен пример. Трябва да използват страните електронните поръчки и така участието на МСП ще бъде много по-високо. Благодаря. Of... Последния въпрос. Преди да дам думата на господин Бусек, е от СПД госпожа Паркър. Господин Паркър. Е, извинете, госпожа. Виждам, че имате докторантура по публична администрация, което е довело а, до различни ваши публику... публикации. Вие сте били назначена за министър на инфраструктурата. Не сте била избрана, а само назначена. Вие сте кариерен бюрократ като господин Хил от Великобритания. Никога не сте била на избираем пост, нито пък някой от колегите ви в комисията ще бъде избран от хората. Ние чисто и просто трябва да ви одобрим. А Европейската комисия е тази, която може да го прави. Ако приемем директива за работното време, вие ще направите ли нещо в тази посока? Proszę ми wierzyć, че знам роля zarówno, prezydent, e, zarówno parlamentów. Вижте, знае каква е ролята на националните парламенти. Може би нещо не сме се разбрали. Аз съм и ще бъда един от сенаторите в Полша. Това е избираем пост Както виждате, познавам ролята на Европейския парламент и мога да гарантирам пред вас, че ще продължа отличното си сътрудничество с вас по един активен начин. И няма по никакъв начин да надхвърля казаното от вас, що се отнася до моя опит като така наречен бюрократ от вас. Надявам се да ме опознаете и когато ме опознаете, ще видите, че не съм бюрократ. Мисля, че публично може да работи прекрасно. Мисля, че съвременната публична администрация може да работи ефективно и ефикасно. И където и да съм работила, администрацията е работила прекрасно. Що се отнася до бъдещите ми отговорности като комисар и връзките с Европейския парламент, трябва да кажа, че ще защитавам правата си и ще изпълнявам задълженията си. Благодаря. Uh, well, Благодаря. Следващият е господин Ивашкевич. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, много се говори вече за малките и средни предприятия тук. Вероятно, защото той страда от е, бюрокрацията, от административните пречки, политиките го загърбват, политиците го загърбват, а той е сектора, който създава работни места и най-голяма част от БВП в Европа. Дали това ще се промени или не, отношението към МСП зависи от вас, госпожо кандидат комисар. Моля, не забравяйте, че когато работите за либерализиране на регулаторната рамка и подсилване на режима, ще имате много под... поддръжници, но вие от една страна искате да подсилите индустриалната база на Европа, от друга страна се обявявате за прилагане на вредния пакет за енергетиката, която ще доведе до затваряне на предприятия в Европа. Отговорът. Първо, аз определено смятам, че малките и средни предприятия са тези, които носят най-голямото бреме поради съществуващото европейско и национално законодателство. Нека да повторя това. Второ, благодаря, че ми декларирате подкрепа. Всичко, което казах за преразглеждане на съществуващото законодателство и провеждането на тествия за въздействие върху малки и средни предприятия за предлаганото ново законодателство и преди да се предложи и след като вече е прието, особено за ново предлагащо се а, законодателство, затова съм съгласна с вас. Но за втората част от изказването ви не мога да се съглася. В уводните си думи казах, че реиндустриализацията в Европа и поддържането на високи стандарти за опазване на околна среда не се изключват взаимно. Това може да се осъществи. Ние трябва да мислим за бъдещето на Европа, за бъдещето на нашите деца. И има две основни неща. Реиндустриализация за създаване на работни места, това определено е насочено към МСП, защото индустрията и МСП са скачени съдове и услугите също. Всъщност те са едно и също нещо. Не можете да махнете един от елементите на тази система. Но тя не работи против е, законодателството за опазване на, против опазването на околна среда. Сега очакваме през октомври да се вземат и други решения в това отношение. Благодаря. Благодаря за отговора. Сега госпожа Индико Гал Пелч. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, благодаря ви много за уводните ви думи и благодаря ви много за това, че действително Проявявате ангажираност към единния пазар и към неговото задълбочаване. Нека да ви обърна внимание обаче на една от бариерите. Ето тук седя. Виждате ли ме? И така. Една от бариерите се появява когато даден човек иска да се премести от една в друга държава членка, парламентът настоя да се вземе решение по въпроса, което да е добро и за държавите членки, и за потребителите, за фирмите. Благодаря ви много за този въпрос. Певни до doświadczeń wielu z нас. То jest e, e, ten problem rejestracji. Благодаря. Ще говоря действително е, за затрудненията, свързани с регистрацията на автомобили. Европейските граждани посочват това е, като един от е, най-проблемите аспекти на преместването в друга страна. Това, че трябва да си пререгистрират автомобила в новата страна. Има много оплаквания от това, които са поступили от е, граждани. Ясно е, че е, на вътрешния пазар трябва да намалим е, административните бюрократични тежести, но същевременно държавите членки имат право да налагат мита върху коли втора ръка, които влизат на тяхна територия. Това е сред техните правомощия. Давам си сметка, че е, тази директива има за цел нещата поне да се опростят процедурно. Това е много важно за нашите граждани. Ще се опитам да направя всичко възможно в съвета да се постигне консенсус Всъщност това е един от, едно от 20-те най-големи, опла... най-често срещани оплаквания, поступили от нашите граждани. Благодаря, госпожо кандидат комисар. Евлин Гепхарт има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат за комисар. В пакета, прият през 2014 година април, има различни въпроси, които още не са засегнати. Например, по-доброто използване на критерии, що се отнася до трудовото право и правата на работещите. Това се отнася и а, до изпълняваща страна по договор и до подизпълнители. Всички местни органи на властта също правят обществени поръчки. Ще направите ли така, че да се прилага надлежно този пакет, защото това ще е много важно за развитието на регионите? След това директивата а, за концесиите – Важно е да няма свръхлиберализация на услуги, като например услуги от общ интерес, да речем водите. Bardzo dziękuję. E, ja o tym krótko wspomniałam, ale rzeczywiście to jest bardzo. E, Съвсем накратко засегнах темата, но това е наистина важна промяна, що се отнася до пакета за обществени поръчки. Имаме инструменти, посредством които държавите членки могат да въвеждат екологични и нови, както и социални клаузи, така че екологични въпроси, въпроси свързани с новаторството, социални такива, да могат да са част от законодателството за обществени поръчки. Това е една отлична възможност за по-малките предприятия. Имам предвид, когато се включат такива клаузи при търговете. Заедно с колегите ще се възползваме от всички лостове, с които разполагаме, и ще използваме всички организации, които занимават с информационна дейност, за да предадат те информацията по места и да организират информационни кампании. Идеята ще бъде това послание да стигне до всички. Най-добрите практики също ще бъдат предавани по този начин, ще се дават и правни съвети. Такива информационни кампании ще започнем скоро. Що се отнася до управлението на водите, вие започнахте с въпроса, но бяхте прекъсната, нямам намерение да променям това, което съвета и парламента са одобрили заедно. Постоянният диалог и с заинтересованите страни, както и диалога с гражданите, които се интересуват от тази инициатива, ще продължи, но не възнамерявам никакви а, а, поправки да направя. Е, е, Благодаря много. Думата ми е Бранислав Пеха. Благодаря ви. Госпожо кандидат е, комисар, господин Юнкер заяви, че вие ще отговаряте и за Европейската агенция за лекарствените продукти. Бюджетът на тази агенция е доста голям. Имате ли някакъв опит в тази област? Ще има ли достатъчно добро равновесие? Нека да ви цитирам един пример. Виагра, например. Американците измислиха лекарството, обаче то се отрази на цените на лекарствата по целия свят. И така, какво може да се направи, за да се намалят дисбалансите между интересите на фармацевтичната е, промишленост и е, цените, които хората трябва да плащат за лекарства. И също за интелектуалната собственост искам да задам въпроса. Повядайте, госпожо комисар. Уважаеми колега, мога да ви уверя, че в списъка теми, или може би, нека да го формулирам по-различно, онези хора, които по-настоящем работят с медицински фармацевтични продукти, които се занимават с тази област, те ще продължат да се занимават с тях и в бъдеще, след ако аз бъда одобрена за комисар. Аз лично нямам опит в тази промишленост, но аз не мисля, че това ще ме затрудни в изпълнението на ангажиментите си. Миналата година станах министър на инфраструктурните проекти в Полша и се справих доста добре, въпреки че не бях имала по-ранен опит в тази област. Моят опит в Полша показва, че на мен лобисти не ми влияят и мога да ви уверя, че подобни практики и опити за влияние ще бъдат забранени във всички бюра, за които отговарям. Благодаря, господин Филип Дебакер. Искам да остана малко в същата тема. Вие сега ще получите контрола върху фармацевтичния отрасъл и това е един от много силните индустриални е, отрасли в Европа, особено като се има предвид и застаряващото ни население. Имам съвсем конкретен въпрос. Първо, какво ще направите във вашата позиция да подсилите позицията на малките и средни предприятия в този отрасъл. Те имат нужда от средства, за да разработят в първите етапи тези нови е, лекарства и медицински устройства. Второ, някои от пречките, които вие очертавате днес пред е, истинската индустриална политика. Има ли такива в фармацевтичния сектор? А голяма част от проблемите са свързани с страните членки. Става дума за, примерно, забавяния до извеждането на пазара на лекарства. Какво смятате, че имате възможност да направите като мерки, за да преодолеете подобни пречки? Благодаря. Заповядайте за отговор posła e, traktowało ten sektor bardzo podobnie do innych. To też jest. В въпроса си вие поставяте сектора на едно ниво с другите, което отново потвърждава теорията, че е добре, че фармацевтичният отрасъл се включи в ресора на тези, които отговарят и за цялата друга индустрия в Европа. Фармацевтичният сектор има огромен дял научно-развойна дейност и затова всички средства от е, програмите за подкрепяне на научни изследвания и Хоризонт 2020 ще бъдат е, предназначени и за този сектор, включително и за подиспълнители, малки и средни предприятия тук е, става дума за същото взаимоотношение, като всяка голяма компания и по-малките и подизпълнители. В този случай обаче трябва да има повече внимание и повече средства, да се отпускат средства за финансиране на научно-развойна дейност, за извеждане на продукти на пазара – а що се отнася до цената на фармацевтичните продукти, това е от прерогативите на страните членки. На европейско ниво Европейската комисия няма отношение. Само мога да кажа отново, че наличността и качеството на фармацевтичните продукти са от наша отговорност. Ние ще следим за това и ще бдим и за здравето на потребителите. Благодаря. Сега давам думата на София Сакорафа. Кирия Бянковска, от κύριος а не ρητά... Госпожо Бянковска, председателят Юнкер съвсем ясно каза, че малките и средни предприятия имат нужда и от финансиране, от специално внимание, защото те са много важни за економиката. Но средствата в бюджета за едния период са прекалено малко. И има прекалено много бюрокрация около тях. Особено имайки предвид, че в програмните страни се затягат бюджетите и затова и там малките и средни предприятия са много важни. Малките и средни предприятия търсят е, финансиране, каквото и да е то. Имаме нужда от по-голяма гъвкавост на частните инвестиции. Каква форма ще, под каква форма ще бъде организирано това? Що се отнася до ненужната бюрократична тежест? Ще отпуснете ли критериите за правоучастие, така че МСП да могат да имат пряк достъп? Благодаря. Rzeczywiście było to dzisiaj już wielokrotnie powtarzane, że małe i średnie przedsiębiorstwa są e, Многократно бе повторено това по време на изслушването. Е, то е, че малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. Когато става дума и за услуги, и за стоки, така че наистина фокуса трябва да бъде върху малките и средни предприятия. Искам отново да го кажа и да кажа, че според мен не че няма достатъчно средства за малките и средни предприятия. Ако погледнем нещата внимателно, ще видите, че просто парите понякога не се използват добре или има ограничен достъп до тези средства. Но общата сума като цяло не е незначителна. Ако погледнем броя на програмите на ниво Европейски съюз, и след това, ако погледнете какво се прави на ниво регионална политика в отделните държави членки, и след това, ако погледнете бюджетите на отделните държави членки, ще видите, че парите са доста. Това са стотици милиарди евро. Трябва да направим така, обаче, че, има, че да има връзка между МСП и бюджета. Малките и средни предприятия искат средства, които да отговарят на техните потребности. Е, това зависи от дейността, с която се занимават, в кой регион работят. И така, мисля, че важното тук е да се направи така, че средствата от програмата за конкурентоспособност на предприятията и малки и средни предприятия да отидат в правилната посока и особено с дирекцията, която отговаря за регионална политика, ще се опитаме да насочим парите там, където те са нужни. Знаем, че в много държави членки в миналото средства заделени за МСП бяха разходвани надлежно. Споменахте и частите, частните инвестиции. Да, публично-частните партньорства трябва да получат нашата подкрепа навсякъде. Зная, че не са много популярни в държавите членки, но така или иначе те заслужават. Благодаря, господин Ериксон, има думата. Так са mycket. Я э, е här rakt фрамфър. Хало, хало. Благодаря много. Ето тук съм. Виждате ли ме? А, En ödesfråga för mänskligheten som vi alla känner till. Има един важен въпрос, който е важен за цялото човечество. Знаем го много добре. Става дума за промените в климата. Ще успеем ли да ги ограничим? Вчера разговаряхме с комисар отговорен за енергетиката и той спомена независимостта от изкопаеми горива от е, горива основани на въглерод, можете ли и вие да допринесете за преминаване към нови е, типове енергия, за да може да се справим по някакъв начин с тези промени в климата? И какво ще се случи с въглещата в Европа? Благодаря. Mogę po raz kolejny e, powtórzyć, że dla mnie... E, Благодаря много. Според мен, индустриализацията, политиката в областта на промишлеността не върви против устойчивия растеж, не върви против екологичния растеж, а е тясно свързан с всички действия, които ние предприемаме на европейско равнище. Онези, които използват въглища, трябва да вземат е, своите решения за това как е, използват е, и оформят своя енергиен микс. Това е тяхно решение, но трябва да вземат предвид високите изисквания за защита на околната среда. Т.е. те трябва да прилагат по-напреднали технологии, иновационни технологии, на практика е, ще им се наложи да инвестират повече, за да може е генерирането на електричество от тези източници да не нарушава околната среда. За мен няма противоречие между енергетиката, енергийната и екологичната политика. И двете са необходими. Пан Марко Зуло. Пан Марко Зуло. Марко Зуло има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, днес отново заявихте, че искате да имате нулева толерантност, ако се нарушава директивата за услугите, Полкенштайн. Тази директива доведе до изграждането на единния пазар, а той е в основата на Европейския съюз. През тези години обаче излизат различни категории в отделните държави, които показват критичните точки на тази директива независимо, че директивата е прията преди 8 години. Например, концесиите и така нататък. Ако се прилага сляпо този нормативен документ, това ще бъде въведа на гражданите, няма да им помогне. Мисията на Съюза всъщност трябва да бъде не да преследва абстрактни принципи, а да помага на гражданите. Ако искате, е, може ли да ми обясните дали може да бъде адаптирана, извинете, адаптирана тази директива, тя да отговаря на потребностите на гражданите. Малките предприемачи трябва да бъдат чути. Благодаря. Bardzo dziękuję. Nie jestem zwolenniczką zmieniania. Много благодаря. Не съм голям фен на неща, да променям неща, които още не са напълно приложени. Както знаете, ще има доклад и тогава вече ще разберем защо има пропуски при прилагането и защо има забавения. И мисля, че това е най-важният въпрос. Защо? Защо? Е, директивата за услугите не се прилага. Ще кажа и това, което казахте вие. Нулева толерантност към онези, които не прилагат директивата за услугите. И след това, ако анализираме пазара, погледнем изследванията, ще видим какви са нови, причините, защо тази директива не е напълно приложена. И тогава можем да видим какви са потенциалните промени. сега трябва да мислим защо не е била приложена и да направим така, че да бъде приложена. Благодаря, господин Бенстън. All, so Първо, благодаря ви много за толкова добрите уводни думи и е, обещанията за повече достъп до средства за МСП. Говорихте за програмата Косме 2,3 милиарда евро. Много малка и суми са това в сравнение с общия бюджет. Готовите, говорите за Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Това са добри възможности. Имам един директен въпрос. Сега говорим за публично финансиране, но комисията също така разглежда възможността за диверсифициране на източници на финансиране. Е, пари от пенсионни фондове, от е, частни фондове, се обмисля как могат да бъдат е, използвани те според вас за финансиране на МСП. Благодаря ви за въпроса. Освен всички инструменти, които аз изброих, е, вие споменахте програмата Косме е, с това, че само 2,3 милиарда евро се предвиждат. Нека да ви напомня, че съществуват и регионални фондове. Там има средства за малките и средни предприятия. В е, моята страна само там са 5 милиарда съответните средства. Регионалните фондове е, работят в, е, не само в една европейска страна, те работят в много. Но ние трябва да направим максималното за намиране на альтернативни източници на финансиране вън от банките е, включително така наречените бизнес ангели, рисков капитал и така нататък. Т.е. да не използваме само публични финанси на национално и европейско ниво, а да търсим и други е, средства за финансиране. Това е мой приоритет. Благодаря. Сега думата има господин Едвард Мартин. Euh, Благодаря, госпожа, е, е, господин председател, госпожа кандидат комисар. Има за цел да направим така, че процент от брутния вътрешен продукт да се увеличи до 2020 година. Как възнамерявате да материализирате тази цел? Какви са инструментите, правните инструменти, които възнамерявате да въведете? И е, можем ли да разчитаме на обновяване отдолу нагоре? какво ще правим с онези продукти, които се внасят в Европа, но не отговарят на нашите екологични, социални и фискални стандарти. Има ли възможност за намеса там, където има сериозни щети, нанесени на местната промишленост? Не е ли крайно време да се преразгледат нормите на границите на Европейския съюз? Благодаря. Rzeczywiście mówiłam o... Благодаря. Да, действително споменах промишлеността като цяло. Споменах, че промишлеността намалява заетостта, намаляват работните места и в две, през 2015 година, както вече споменах, възнамерявам да представя пътна карта, в която да се очертават всички стъпки, които възнамеряваме да предприемем, за да може действително да има реиндустриализация в Европа. Нашата цел от 20% е изключително важна. Важна е за всички всички нас в Европа. Трябва обаче да не забравяме, че това не трябва да се случва на всяка цена. Не може да се нарушават социалните стандарти, а също времено мерките по отношение на енергийната ефективност и е- енергийност, ефективността по отношение на суровините само могат да подпомогнат развитието на промишлеността. И също така квалификациите. Тях не трябва да забравяме. Ще работим по всички тези въпроси заедно с комисаря отговорен за заетостта. Така че да направим така, че да има съответствие между обучението и уменията, които действително се търсят промишлеността. Всичко това ще включим в пътната карта, която ще представя през 2015 година. Според мен промишлеността, това не е само мое лично мнение, промишлеността е един от най-големите източници на иноваторство, що се отнася до енергетиката и до суровините. Благодаря много. Мога ли да ви помоля сега да се обърнете тук насам надясно, защото следващия въпрос ще бъде зададен от е, съпредседателстващата днесното заседание госпожа Виктория Грейс Форд. Заповядайте. Да, от време време ние имаме право да задаваме въпроси. Говорихте за това, че сте ангажирана към по-доброто нормотворчество, както и към норми, които да спомагат бизнеса. В миналото е имало предложения от страна на Европейската комисия, които не са имали е, оценка на въздействието от положителен вид и много често те въобще не са имали оценка на въздействието преди да бъдат прокарани. Ще гарантирате ли пред нас, че това няма да се случва в бъдеще, когато вие сте комисар, че всички елементи на предложенията имат със себе си оценка на въздействието? Ако ние като парламентаристи в своята работа установим, че има грешки в оценките на въздействието или елементи, които не са взети предвид, готова ли сте да върнете тези предложения обратно в комисията? Благодаря, Благодаря. Притеснявах се, че ще ми зададете ужасен въпрос, но мога да ви отговоря кратко. Да и да. Благодаря, казва председателя. С въпроса на госпожа съпредседателката загубих своето председателско място. Така че, да, преминаваме към последната част от заседанието. Групата Алда има думата. Äh, господин Товар. Благодаря, господин председател, госпожо кандидат комисар. Вие говорихте за малки и средни предприятия включително и като подизпълнители, но има някои е, малки и средни предприятия в е, фармацевтичната индустрия, които се занимават много интензивно с научно-развойна и дейност и се оплакват, че няма достатъчно свобода и са твърде ограничени от бюрокрация. Готова ли сте да разгледате тези случаи, за да предоставите на подобни предприятия повече свобода за научни изследвания, т.е. да отнемете бремето, бюрократичното им бреме? Освен това, споразумението за търговия и инвестиция с щатите. Какво е вашето мнение? Ще работите ли активно като комисар, за да опазите интересите на нашата индустрия? Благодаря. Фармацевтичните компании, според мен, подобно на всички други малки и средни предприятия, ще получат своя специален приоритет, но вие сте прав. В е, фармацевтиката броя на малките предприятия, които са иновативни, които могат да допринесат е, съществени нови открития, нови лечения, нови е, лекарства, Техния брой е относително висок в тази индустрия. За това аз бих отговорила да, определено ще се опитвам да ги подкрепям за намаляване на бюрократичното бреме, а и също така за подобряване на достъпа им до възможности за научно-изследователска дейност. И втория въпрос интересите на индустрията и как те ще бъдат засегнати от споразумението с щатите. Да, готова съм да защитавам, да отстоявам европейските интереси. Нямах е, време в уводните си думи да засегна този проблем, но да, определено. Надявам се, че ще, когато получа този ресурс от вашето одобрение, ще се опитвам, примерно в е, автоиндустрията, да речем, да се отчитат е, подобни проблеми и въобще в цялото споразумение. Сега Лао Коми от НП. Благодаря много, госпожо председател. Бих искала да поздравя госпожа кандидат комисаря за нейната решимост и ангажираност. Трябва да имаме предвид, че има и страни, които вече са транспонирани директивата за плащанията и малките и средни предприятия, но не се прилага тази директива достатъчно добре. Има 500 хиляди малки и средни предприятия, които са засегнати само в Италия. Така че има ли някакъв начин да се предостави някакъв вид компенсация, може би посредством а, намаляване на данъците, които се дължат на държавата. След това директивата Болкенстайн. Не мисля, че съм напълно съгласна с това, което вие казахте. Тук не става дума само за транспониране, защото някои държави вече са провери това транспониране, но е време да се измени законодателството, защото ни е необходима ефективна закрила за предприятията. Председателят прекъсва ораторката. Заповядайте за отговор. Благодаря много. Има много информация, която доказва, че директивата за услугите постига добри резултати, що се отнася до намаляването на бариерите, административните формалности на, за действието на малки и средни предприятия. Разбира се, аз ще продължавам да е, изслушам е, всички оплаквания по отношение на евентуалните препятствия пред приложението на тази директива в държавите членки. През следващите месеци възнамерявам да поискам обновяване на проучването от 2012 година, когато се направи проучване за въздействието на директивата за услугите. Има страни като Италия, в които вече правото е било изменено веднъж в тази област и по-настоящем се провеждат разговори между Европейската комисия и Италия за това дали или не Италия е готова да измени правото си още веднъж. И така тази тема ще продължи да се обсъжда и с Европейския парламент, и с италианското правителство, защото права сте има е, държави членки, при които трябва да се работи на няколко етапа. Благодаря. Добре, Преминаваме към последните 10 въпроса. Серджо Ковсварати, социалисти и демократи. Благодаря, госпожо Бенковска. Знаете, че европейските институции трябва да преразгледат стратегията Европа през 20-та година. Искам да разбера как смятате да допринесете за преразглеждането и какви ще бъдат приоритетните области, за да може да се интегрира по-добре единния пазар. В този смисъл Искам да разбера и вашето мнение за външното измерение на единния пазар. И по-специално, искате ли да прилагате принципа за реципрочност към останали страна? Аз мятам, че това е много важно, особено, що се отнася до определени ключови елементи от единния пазар. Достъпа до пазара, като цяло, обществените поръчки, опазването правата на потребителите, опазване здравето и безопасността на продуктите, особено когато говорим за по-развитите страни. Там е много важно да има такава реципорочност. Ще стане ли това? Благодаря. Мисля, че стратегията Европа през 2020 година трябва да намери основната си роля за единния пазар. Аз трябва да направя така, че този аспект да бъде стълб в европейския семестър. Трябва също да кажа, че ще направя всичко възможно, за да сме сигурни, че общия пазар е ключов за стратегията Европа през 2020 година. Що се отнася до сътрудничеството с трети страни, вече го споменах в изказването си. Принципа на реципрочност и взаимно, взаимна полза е принцип, който ще спазваме. И повтарям, реципрочност, да, със сигурност ще се прилага. Благодаря ви. Господин Салени от НП. Грация. Тема, благодаря. Темата, за която аз ще говоря, е свързана с стоманата и стоманодобива. Имаме голямо предизвикателство, свързана с възможността да се възползваме от стратегическата сила на този сектор, който е признат като стратегически от Европейската комисия. В същото време обаче трябва да разберем как да балансираме въздействието и особено високата цена на енергия в Европа с развитието на този стратегически сектор. Не бива да забравяме, че той генерира и средства, но и генерира работни места. Това се случва в Италия, Германия, други държави, по цял свят. За това искам да ви попитам, има ли възможност да има баланс между тези две части, имайки предвид колко е важен добива. И след това вие сте била министър на регионалното развитие. Смятате ли, че може структурните форми да се използват за реиндустриализация? Благодаря. Dziękuję bardzo. E, sektor stalowy, o który pan poseł pyta, zatrudnia 350 tysięcy. Сектора на стомадовебивната промишленост дава работа на над 200 хиляди души в Европа и той е много важен. Според предходния комисар господин Таяни, има европейски план за действие в е, този ресор, изготвен в сътрудничество с е, комисията, страните членки, социалните партньори от тях. Има изготвена и обща позиция – има дефинирани стъпки за излизане от кризата, както на европейско ниво, така и на национално. Но има ли нещо извършено по плана? Аз лично ще настоявам всички дейности, предвидени в този план за изпълнение от страна на страните членки, да бъдат изпълнени. Нека да повторя, че стоманоиндустрията е също така свързана и с услугите, както всички други. Е, стана дума за автомобилната индустрия, за специални мерки за строителството. Е, говорим за възобновяеми енергии, за паркове за енергия, добивана по възобновяем път. Всичко това са области, които ще бъдат подкрепени от съответните фондове. Що се отнася до регионалните фондове, стоманодобива има голяма възможност да се възползва от тях. Примерно фондовете за иновации, за повишаване или преквалификация на персонала. В е, сектора работят е, високо квалифицирани работници, но и не толкова. Така че може да се, възползват, да се използват тези средства. Следва да се използват и други инструменти. И то последователно на европейско ниво. Госпожа Грифин, социалисти и демократи. Благодаря. Новата комисия трябва да сложи борбата срещу социалната неравнопоставеност и териториалната неравнопоставеност като първи приоритет. Е, новата индустриална политика трябва да, да дава възможност за развитие и на градските, и на селските общности. Не можем да си позволим местни общности да изостават по отношение на работните места и на растежа. И както казахте, дейността, ангажираността на Европейската комисия трябва да отчита и да развива солидно социално измерение в економическата и индустриална политика на Европа. Какви мерки възнамерявате да предприемете за преодоляване на неравнопоставеността по отношение на пола и расовата принадлежност, когато става дума за предприемачество. А също как ще се преодолеят неравнопознаността между отделните региони? Как ще се направи така, че младите хора да получават работните места? Бардо дякуя. Е, темат, който пани посел порушила, е podmiotem działania polityki regionalnej. To w polityce regionalnej właśnie polityka regionalna. Целта, това е една от целите реално на регионалната политика. Тя има за цел да преодолее неравнопоставеността в развитието на различни общности. Както знаете, регионалната политика не е достат, оценена по достоинство, но тя всъщност действа в всяка страна, където има проблеми с растежа в определени региони. Така че ние трябва да се възползваме от регионалната политика. Не искам да злоупотребявам с опита си в това отношение, но нека да ви кажа, че там има инструменти, които дават възможност да се преодоляват подобни бели петна. И, а също Европейския социален фонд, който има малко лошо име в Европа, напълно незаслужено, може да работи за проблемите именно за изравняване на неравнопоставеността по полов признак или по происход. И е, тези средства са налични, те трябва да бъдат използвани. Естествено, аз ще е, работя съвместно с е, колегата си, отговорен за регионалната политика. Имам опит и съм убедена, че този ми опит ще бъде изключително ценен. Е, сътрудничество с местните власти, с представители на малцинствени групи или групи, които са изключени от е, обществото. Определено това трябва да се използва за всички региони, особено тези, които се нуждаят най-много. Dankeschön, Frau designierte Kommissarin. Eigentlich wollte ich Благодаря много. Е, госпожо кандидат-комисар, каза госпожа Карин Ланген, е, моят въпрос е свързан с фармацевтичните продукти. Темата бе повдигната и други и от други колеги, така че няма да задам този въпрос, ще задам един малко по-различен въпрос. Кой ще отговаря за тази толкова важна тема? По времето на солидарност в Полша, вие сте била много млада. Какво научихте от този си опит от тогава до, до сега? При положение, че имате такава, такъв голям ресурс. Благодаря, изненадваща е този въпрос. Ами да, аз ще използвам натрупания опит, който имам от 82-та година насам в Польша. Разбира се, в личен план имам най-разнообразен опит. Пет години, например, не съм работила, защото гледах децата си. Професионалният ми е, живот започна през 1994 година, когато бях на 30 години. От тогава насам извървях доста дълъг път. Започнах от е, една доста ниска позиция и след това се придвижих нагоре. Е, и всичко съм постигнала сама. От началото работех основно в областта на регионалната политика. Регионалната политика засяга множество европейски политики и дава много широк опит. Знаете, че тя финансира всичко от промишлеността до социалните елементи, до младсинствата и така. Аз не съм специалист по този ресор, но имам доста опит свързан с този ресор и мисля, че мога да постигам цели по добър начин и съм добър менеджер. Благодаря. Благодаря ви за въпроса, наистина. Не беше лесен. Mulțumesc mult, doamna președintă. Grăpini от социалистите и демократи. V-am ascultat cu multă atenție, am avantajul că sunt la urmă cu întrebarea și v-am... Госпожо комисар, много внимателно ви слушах и е много е, добре, че имам възможност да се изкажа накрая. Очаквах малко по-конкретни подробности от вас. И имам въпроси, които изискват конкретни. Директивата за услугите не се изпълнява във всички страни членки. Тя се предвиждаше да създаде е, работни места, но има подозрение, че се случва и социален дъмпинг в това отношение. Какви мерки въз... намерявате да възприемете, за да предотвратите подобен ефект на дъмпинга в страните членки и как ще следите това? Второ, по отношение на МСП не виждам нищо ново в предложените от вас мерки. Ако нещо ново предлагате, кажете ни го. Благодаря. В е, бъдещето ми портфолио директивата за услугите и директивите за професионалните квалификации ще бъдат две от най-важните, за които ще отговарям. И, както и казах, мога да повторя, че ще направя всичко, което е в е, възможностите ми да установя защо не се е, прилагат, така че законодателство, което е приложено, е, прието на европейско ниво да бъде окончателно прилагано. А, европейските страни членки решиха да приемат определено законодателство, и когато това се случва, не може после това законодателство да остава неприложено. Има си своите пречки, но ние ще направим всичко възможно те да бъдат прилагани. Вторият въпрос, ако можете да ми помогнете, какъв беше? Un proiect nou față de celelalte care au fost vehiculate și care n-au făcut viața bună IMM-urilor. Uh, but I, I, I had translation. Okay. Uh, uh, nie mam żadnego asa w rękawie, natomiast... Не мога да извадя и така козове от ръкава си, но мога да кажа, че в Европа има достатъчно средства, които не се използват по предназначение. Калас Коелю от НП. Благодаря. Госпожо Биенковска, говорихте много добре и за здравеопазването, и за сигурността. Обсъждаме законодателство за автомобилите, които ще могат да сигнализират по електронен път катастрофи или инциденти. Когато някой казва имаме нужда от по-малко Европа, ние му показваме това и той вижда, че имаме нужда от повече Европа, защото това ще означава по-добра интеграция по основни въпроси като този. Три въпроса имам. И кол ще бъде ли приоритет за вас? Искате ли също това изискване да бъде въведено и за други МПС? Ще придвижите ли законодателството бързо? Може ли да кажете, че в допълнително в допълнително законодателство ще включите клаузи в този смисъл? Dziękuję bardzo. E, odpowiedź brzmi tak. E, wprowadzenie. Odgór te da прилагането на системата за равенство ще бъде приложена. Говорим за пътнически автомобили, но аз лично смятам, че трябва да бъде разширен кръга от МПС. Това ще спаси човешки животи и трябва да бъде подкрепено. Ще направя всичко възможно, за да се постигне бърз консенсус и бързо въвеждане в практиката. Трябва, разбира се, да помислим и защитата на личните данни и информацията. Имайки предвид всичко това и приемайки, че системата e-call – няма да бъде обект на злоупотреба за неправомерно използване на лични данни, тя няма да позволи проследяването на лица, а ще дава само информация, която е необходима. Но ние много внимателно ще подходим по този въпрос, за да може оборудването да бъде инсталирано в нашите автомобили и други МПС в максимално бързи срокове. Благодаря, госпожа Отенберг има думата. Е, Dziękuję. Е, Pani komisarz. Благодаря много, госпожо. много. Госпожо кандидат комисар, моят въпрос е, като представител на Комисията по правни въпроси е малко по-подробен. По отношение за, на регламента за търговските марки, Европейската комисия предлага 64 отделни делегирани актове във връзка с член 290 от договора за Европейския съюз законодателна роля в тази област имат е, съветът и парламентът. Европейският парламент е съгласен на това прехвърляне към комисията, но съветът не е съгласен с е, преразглеждането на тази директива и смята, че трябва да се прилага член 291, където се отчертават изпълнителните правомощия на Европейската комисия. И така, какво смятате, кой член трябва да се използва по тези въпроси? Този е, текста за търговските марки или текста на, за интелектуалните права? Благодаря много. Систему знаков товарових е, е тим, то конкуренцийных, престъпних jest тим, чого э, По отношение на търговските марки, много е важно търговските марки да са конкурентно способни и е, регистрирането им да е достъпно. Това е много важно и за малките и средни предприятия. Е, знам за какво говорите. Е, въпроса, който познах, повдигнахте е, е тема, с която съм запозната. Знам, че Европейската комисия избра делегирани актове. Целта беше да се гарантира някакво ниво на гъвкавост, за да може да се променят някои елементи. Е, разбира се, не ключовите елементи. По-настоящем е, разговорите продължават. Но аз лично смятам, че по тази и така важна тема търговските марки за малките и средни предприятия трябва да се работи възможно най-конструктивно. Не мога да предвидя какво ще е решението на този етап, но мога да ви обеща, че ще направя всичко възможно да се работи и конструктивно и да се работи възможно най-бързо. Просто трябва да се намери да се намери общото е, в интересите на двете страни. Остават още три въпроса. Господин Цвивка от Комисията по правни въпроси. Благодаря, госпожо председател. Нека да останем по темата за защита на интелектуалната собственост и индустриалната собственост, защото това е много важно за конкурентоспособността на Европа. Стойността на МСП се състои и в това какъв е потенциала на техния човешки ресурс. Много често те са при собственици на патенти, на запазено географски указания и така нататък. Въпросът ми е какви упростявания се предвиждат в бъдеще за защита на индустриалната, интелектуалната собственост на МСП. Що се отнася до интелектуалната собственост, тук е, има няколко аспекта, които се разглеждат на различно ниво. Първо, европейският патент. Той ще намали разходите с 80% спрямо настоящата система за защита. Но, за съжаление, много страни още не са приели съответните законови разпоредби по същия начин, както и с директивата за услугите, ще искам това да стане възможно най-скоро. Що се отнася до реформата на търговските марки, е, проблем, който току-що излезе на преден план, мисля, че всъщност ние там ще приключим по-бързо. Този въпрос е толкова ключов за МСП, че трябва в края на краищата бързо да бъде решен. Ще видим какво конкретно ще се предложи като решение по този въпрос. Географските указания не са задължителна мярка, Те само казват откъде произхожда определен продукт, но ако може да се направи защита на ниво регион, това ще бъде добре. По този въпрос ще трябва да работим енергично също така. И накрая за поверителността на контрактите, за, така, на ниво на комисията, това е въпрос, който е много важен за малки предприятия, които не могат да си позволят патент. Благодаря. Госпожа Гленис Вилморт от Комисията по околна среда. Благодаря, аз съм докладчик по медицинските изследвания и клиничните изпитвания. Двете оказаха голямо въздействие върху живота на пациентите. Преди това съм работила с генералните дирекции, които се занимаваха с това. Шокиращо е, че господин Юргер смята, че медицинските уреди трябва да бъдат в ресора на генерална дирекция предприятия. Изпраща се погрешен сигнал на пациентите в Европа лекарствата, медицинските продукти на първо място се грижат за здравето ни. Те не са средства за набиране на пари или за правене на пари. Прозрачността е изключително важна, защото така ще има безопасност на пациентите. Ще поддържате ли мерките за прозрачност? Генерална дирекция предприятия искаше да размие тези правила. Законодателството за медицинските уреди след скандалите свързани с имплантите се трябва да защитите пациентите и те да бъдат преди фармацевтичните компании. Според мен тези теми трябва да бъдат в ресора на комисаря по здравеопазване. Благодаря по първата част от въпроса ви за прозрачността за клиничните изпитвания. Европейската комисия е за прозрачност при тези изпитвания и европейските, инициативата за европейски медицински продукти е изключително важна за нас. Трябва да се погледне обаче и другата страна. Адекватно ниво на безопасност, е, що се отнася до потенциална злоупотреба с данни. Новия регламент за клинични, клинични изпитвания всъщност представлява един добър баланс между от една страна насърчаване на клиничните изпитвания и от друга страна гарантиране на високи стандарти за защита на личните данни и надежността на тези данни данни. Ще работим заедно с държавите членки и с Европейската агенция за медицински продукти, за да направим така, че всички регламенти, които се приемат, да спазват този принцип. Сега медицински продукти и оборудване. Службите в комисията анализират положението, също се отнася и за имплантите. Комисията реши, че при медицинското оборудване не трябва да се прилагат същите правила, както при медицинските продукти. Има обаче силни препоръки, свързани с контрола на производството. Тези препоръки означават и намеса по време на процеса на производство също. Благодаря. Последния въпрос. Колегата е Стара Сфера Гуд от транспорта. Gracias, presidenta. Mi pregunta es eh, en relación al... Благодаря, госпожо председател. Както знаете, Европа е най-голямата туристическа дестинация в света. За да поддържаме своята лидерска роля в този отрасъл, се налага да подкрепим туризма в Европа. За мен е много важно да се набляга на качеството е, в областта на туризма. Европейски парламент прие някои препоръки през последния си мандат, настоя да се подпомогне подобряването на е, инфраструктурата за туризма и да има европейски знак за качество за хотели и да има достъп за всички до туризма и за по-възрастните, и за хората с увреждания, и за по-младите. Така че е много важно да се вземат преди всички заинтересовани страни. Какво бихте казали за такава система за знак за качество? Това е въпросът ми. Благодаря много съвсем не случайно споменах е, туризма като една от областите, в които ще работим. Както вие казахте, Европа е най-голямата туристическа дестинация в света. Половината от е, всички пътуващи по света идват в Европа но не може всички решения да се вземат на европейско равнище, защото на практика класификацията на хотелите, да кажем, категоризацията на хотелите се определя съгласно национални правила или е, на регионално равнище дори. Все пак има много неща, които можем да направим. Е, малките и средни предприятия в областта на туризма могат да разчитат на подпомагане за инвестиции за иновации, за обучение, включително и по бизнес умения и всъщност да се възползват от пакета за малките и средни предприятия. И тук аз заявявам, че възнамерявам да инициирам разговори с всички заинтересовани страни, за да може евентуално да се разработи програма или пък стратегия за туризма в Европа. Разбира се, трябва да се имат предвид да се има предвид, че най-важните решения в тази област се вземат на национално и регионално равнище. Това е много важен отрасъл в Европа и за това не трябва да го пренебрегваме и е възможно да има а, полза от някои съвместни действия на европейско равнище. Възможно е да се предприемат мерки още този месец на срещата на министрите под ръководството на италианското